разискването. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Бих искал също така да ви осведомя, че утре във вторник, 15 април, заседанието ще започне в 8.30 и ще продължи до 14.30, след това ще има почивка и ще продължим от 15 часа до 23 часа. Дневният ред е на разположение на интернет страницата на парламента. Закривам заседанието.